Here we go. All right, welcome everybody. Колеги, добре дошли. Председателят на комисията Бузек ще се присъедини към нас след около час. Междувременно за мен е чест да, го, да председателствам заседанието на негово място. Първо трябва да одобрим протокола от заседанията от месец юли тази година. Ако нямате възражения, до края на днешното заседание те ще се смятат за приети, е, т.е. протокола. И сега да пристъпим направо към обявен, обявената работна среща, посветена на темата Британския изход и индустриалната и космическа политика. Приветствам участниците в тази наша среща. Е, поредица такива срещи организирахме. Последната, посветена на Хоризонт 2020, ще се състои през е, ноември. Европейската индустриална политика цели повишаване конкурентоспособността на Европейския съюз, така че економиката на съюза да бъде двигател за устойчив растеж и заетост. Малките средни предприятия, знаете, съставляват около 99% от всички търговски дружества в Европейския съюз е, две трети от заетите лица в економиката са заети в такива предприятия. Е, почти половината от добавената стойност е, в европейската економика се дължи на тях. Една е, сериозна, солидна политика в областта на научните изследвания, но и като цяло економическа политика, особено в областта на транспорта и климата, съобщенията и сигурността би могла да благоприятства тази економическа структура на Съюза. Остава по-малко от половин година до британския изход от Съюза и днес, днешната работна среща има за цел да разгледа потенциалните юридически и економически последици за оставащите държави членки – Неизбежно е изхода на Великобритания от Европейския съюз да има сериозно въздействие. Имаме един час, след което предстои да гласуваме. Всичко ще бъде публикувано по-нататък в интернета. Впрочем и днешното заседание се предава на живо. С тези уводни думи с удоволствие ще дам думата на първата наша докладчица, госпожа доктор Райнхилде Фогалас, която ще ни занимае с последиците за индустриалната и космическа политика на 27-те от британския изход. Професор Фогелер е, работи в е, Лювенския университет, член е на Кралската фламандска академия на Белгия. По-настоящем е, участва е, в групата на високо експертно въвнище, която консултира комисар Карлос Моедас. Имате думата. Благодаря ви за възможността да е, поговорим по тази тема, която обявихте, но първо можем да поговорим за несигурността неопределеността на този процес и общо на последиците за економическите и политически отношения между Съюза и Великобритания след изхода. Не е ясно каква ще бъде стратегията, какъв ще бъде подходът и, и е твърде трудно на този етап Европейския съюз да разсъждава по тези въпроси. Че на този етап можем да говорим за на неопределеност и можем само да трасираме някои най-общи принципи на отговора на 27-те е, в областта на индустриалната и космическата политика. Така че днес смятам е, да ви дам един най-общ обзор на тези области на политиката, а надявам се другите двама докладчици след мен да навлязат в по-големи подробности накратко да видим как ще се промени търговската, стопанската среда, какви биха би да бъдат потенциалните последици за стопанските субекти и каква би трябвало да бъде политиката на 27-те. предизвикателства и променяща се среда. Всички тези главни фактори са ви добре познати, предполагам, глобализацията и бурното развитие на, на азиатските економики, особено на Китай, бързи технологични промени, особено в областта на цифровите технологии, заличаването на познатите граници между различните отрасли, услуги е, и, и производство, промишлено производство, сливане на производство и услуги, е, изграждане на глобални вериги на, на производство и добавяне на стойност, което поражда нова неопределеност и економическа, и политическа, е, нараства протекционизма, избухват търговски войни и разбира се, британския изход се вписва в този контекст, засилвайки неопределеността. Бих искала да посоча тук един особено важен двигател на всички промени, които обсъждаме, а именно глобализацията на производствените вериги. В Брюгел, в нашия център, сме правили някои изследвания, от които констатираме, че е, стопанската дейност в Европейския съюз е все по-тясно интегрирана в глобален мащаб при растяща специализация в рамките на производствената верига, отделни брънки от нея, от което следва далеч по-висока степен на свързаност между производители, отрасли и териториално между отделните страни макар и общо взето да говорим за глобална производствена верига, тук можем да говорим и за европейско измерение. В повечето случаи тези вериги е, се обособяват на европейско равнище. Можем да говорим за европейски производствени вериги. Разбира се, тук Следва да насочи вниманието си не само към големите, които оглавяват тези вериги, а и към малките и средни предприятия, които участват като изпълнители и подизпълнители на различни етапи от процеса, различни звена от веригата, като трябва да кажем, че тяхното участие се основава на, на тяхната уникална специфика и следователно по-голям е потенциалът за малките и средни предприятия да се възползват от преразпределението на стойността в производствената верига. Тук трябва да говорим и за новаторски капацитет. И все повече ще разчитаме не толкова на количеството на продукцията, а на качеството. Така че приносът ще се основава на повишена производителност и тя твърде често зависи от новаторския потенциал. Като става въпрос за, за дейности с висока добавена стойност. С висока добавена стойност се основава на, отново казваме, на новаторския капацитет. Uh, um, uh, и какви са политическите измерения на всичко това? Трябва да се търсят връзки между отрасли, между национални економики, Една държава не само следва да участва в световната производствена верига, но и да извлича полза от нея. И преди всичко трябва да бъде направено така политически, че веригите да не се прекъсват, прекосявайки националните граници. И разбира се, всяка страна ще трябва да се впише в световната производствена верига, разчитайки на своите конкурентни предимства – на, на националната си специализация. Всяка страна трябва да търси вписване на местните производствени възможности в световната производствена верига. И политиката винаги ще представя едно съчетание на, на търговска политика, т.е. погранична политика, така да я наречем, и задгранична политика, т.е. политика от вътрешен характер, поради което индустриалната политика на всяка държава става неразривно свързана с външно-търговската и политика. Именно индустриалната политика ще може да усвои добавената стойност в рамките на световната производствена верига. И за да По-нататък, имайки предвид нарастването на митническите и немитническите бариери по цялата верига, е, възниква необходимостта от политика насочена към отваряне на пазарите и премахване на тези бариери по цялата верига. Като всеки компонент, всяко звено от веригата следва да бъде достатъчно отворено, но трябва да се мисли и за партньорски отношения по веригата. Защото всяка бариера в отношенията с трети страни би повлияла отрицателно и нагоре, и надолу по производствената верига би засегнала и пряко и косвено търговски и производствени партньори. It's not just only of trade barriers, it is of course also product standards and uniform. И тук разбира се не става въпрос само за външно-търговски бариери, а и за препятствия свързани с стандартите, с стандартизацията в различните отрасли е, ясно е, че за да могат едни подизпълнители на, на части и компоненти да се включат в веригата, трябва да отговарят на съответните стандарти. Е, необходими за това са световни производствени мрежи и логистични вериги. Това е инфраструктурата на производствените вериги, били те глобални или европейски, за създаването на стойност по възможно най-ефективен път. И отново въпросът е колко от стойността може да бъде освоена. Кои търговски дружества, кои страни ще могат да извлекат най-голяма стойност от веригата това може да стане само при наличието на своеобразен, на уникален и устойчив капацитет в рамките на стойностната верига. И тук отново стигаме до новаторството. Така че не само да се създава, да се добавя стойност, но и да се улавя тя. И целта на политиката тук е не само да се изгради една добре функционираща верига по линия на търговската, на външно-търговската политика, а и да се укрепва новаторския капацитет зад границата, т.е. по места във всяка държава, по линия на индустриалната политика. Um, so that means that overall the target of the policy should be making Europe an attractive place for product. И общо заето целта на политиката е Европа да стане привлекателна за производствени предприятия с уникални новаторски способности, за улавяне на максимална стойност от стойностната верига. Е важно да се види къде могат да възникнат тези новаторски моменти. Това може да бъде всеки отрасъл – всяка подверига, поради което политиката трябва да бъде максимално обширна, максимално хоризонтална. Значи, съчетание на търговска политика отвъд пределите на Европейския съюз и не само в отношенията с Великобритания – и вътрешна, вътресъюзна индустриална политика, създаваща условия за новаторство. Това е една хоризонтална, една политическа програма от хоризонтален характер, в която структуроопределящи сектори са посочените тук. В тях Европейския съюз има вече достатъчно изграден новаторски потенциал – цифровите технологии като световен двигател на новаторството, биофармацевтичния отрасъл, в който с, с прилагането на цифрови технологии могат да се развият способности за улавяне на стойност, транспорта, авиационна и космическа промишленост. Така че е, за Европейския съюз е важно да има хоризонтална политическа програма, политически подход от една страна, от друга страна да насочи вниманието си върху структуроопределящите отрасли, които посочих. Това би имало значение в най-общо световен мащаб, предвид глобалните економически процеси, но и предвид изхода на Великобритания. Това беше един съвсем, съвсем кратък обзор, виждате, на предизвикателствата на индустриалната политика. Благодаря ви. Следващата ни докладчица е госпожа Луиза Сантос, директор Международни отношения в Бизнес Европа, председател на тематичната работна група на Бизнес Европа за британския изход. Госпожа Сантос е, е била член на консултантската група по Европейско-Американското инвестиционно-търговско споразумение. Имате думата. Благодаря. Аз съм експерт по търговията. За първи път идвам във вашата комисия, за да изложа виждането си за Брексит. Първо ще представя позицията на бизнес Юра по въпроса за Брексит, какви са нашите приоритети. След това ще се впусна в повече подробности относно междусекторните въпроси, които могат да се отразят на стопанската дейност, на промишлеността, сектора на услугите също, защото за нас има връзка между промишленост и услуги. И на последно място ще обобща какво сме направили по Брексит и ще представя нашите публикации. И така, кои са приоритетите? Знаете, че живеем в много тежка среда. Видяхте какви са резултатите от среща върха в Залцбург. Намираме се в един много вълнуващ момент в момента. За нас основното е, че предстои преход. докато нямаме ново споразумение, което да определи бъдещето на отношенията с Великобритания, трябва да позволим един постепенен преход на отделяне на Великобритания от Европейския съюз и превръщането й в трета държава. В този процес Европейския съюз взема сходно положение като днес. Ние сме единен пазар, митнически съюз – само, че всичко зависи от споразумение за оттегляне. Без него няма да имаме преход, който е много важен за бизнеса и за който много се борихме и в Европа, и в Великобритания. Така че за нас е важно точно сега с бързо изминаващото време. Ние разполагаме до октомври, стата на ноември за намиране на решение на проблема и най-вече на ирландския въпрос. Това е много важно за стопанската дейност, защото без него няма да бъде извършен прехода. Ние ще трябва да изчакаме Великобритания да стане трета държава, за да започнем на практика преговорите, но с оглед на бъдещето за европейския бизнес е много важно да се запазят е, взаимоотношенията с Великобритания, да се върви напред. Това е важно и една много важна оговорка обаче не трябва да застрашаваме целостта на единия пазар. Това е от особено значение за нас. Ако Великобритания иска допълнителен достъп до пазара, да подобри достъпа до пазара, след като се оттегли от Европейския съюз. Това подлежи на условието да има по-малко контрол. В сегашния контекст правителството на Великобритания заяви, че не иска да остане в единия пазар, не иска митнически съюз с ЕС. Разбира се, това е решение на британското правителство, но от друга страна то не може да има същия достъп до пазара, както днес. Мисля, че е важно да се отбележа това тук, защото европейския бизнес много държи на запазването на единния европейски пазар. Това е основен приоритет. А относно важните въпроси, свързани с Брексит – Искам да изведа на преден план четири въпроса, които засягат редица промишлени отрасти. На първо място митническите въпроси. Както знаете, по-настоящем ние имаме обща външна тарифа, която стои в основата на Европейския съюз. Тоест имаме обща граница, налагаме едни и същи митнически сборове, едни и същи правила имаме по отношение на търговските отношения с партньори. Имаме обща нормативна уредба, която стои в основата на вътрешния пазар, общ набор правила, едни и същи екологични, социални стандарти, едни и същи изисквания за конкуренцията, една и съща търговска политика, което означава, че един продукт трябва да се изпитва само веднъж. И това е достатъчно да се спазят правилата, ако сте производител в Европейския съюз. При отеглянето на Великобритания всичко това се поставя под въпрос, което означава, че не знаем какво ще стане с метата, дали ще имаме спогодба за свободна търговия с Великобритания, дали Великобритания ще запази безмитния си достъп до Европейския съюз и обратното. Това още не е гарантирано. Припомним, ви, че в селското стопанство, например, има много високи мита в Европейския съюз, понякога 40%, но също и за промишлени стоки текстилната промишленост 12% мита за трети държави, 10% за автомобилостроението. Това бе по искане на САЩ. Ако ние не подпишем спогодба за свободна търговия и не премахнем метата, нашите дружества ще трябва да плащат допълнителни мета при износ за Великобритания и обратно. И пак с презумцията, че имаме една и съща нормативна уредба в Великобритания и Европейския съюз, както е сега. Тоест, ако се следват същите правила, дружеството трябва да изпитва продукта само веднъж, трябва да го етикетира само с един етикет. Но ако Великобритания не подпише споразумение с ЕСА или реши да промени нормативната уредба. Това може да наложи две изпитания, различни етикети и разбира се, дружествата ще трябва да спазват различен набор от правила. Това е допълнително административна пречка пред предприятието, най-вече малки и средния бизнес. Ще трябва да снимат повече служители, най-вече се занимават с административната дейност. Но освен това, ще има и гранични проверки. Помислете си за хранителните продукти. Знаете, имаме много високи стандарти, санитарни и фитосанитарни мрежи. Всеки един продукт от трета държава по принцип трябва да отговаря на европейските правила, затова подлежи на проверка. Това е свързано с допълнителна административна дейност при подобни процедури. Ако нямаме спогодба, можем да очакваме проблеми с производствените вериги между Великобритания и Европейския съюз. Ако се въведат допълнителни проверки, изпитания, административна дейност, това ще увеличи разходите, ще увеличи и броя операции, които ще се извършват на границата. Правилата за происход на следващото място, този въпрос не се харесва много на хората, но това е предпоставка за безмитен режим. Трябва да се спазват правилата за происход, т.е. трябва да има достатъчно производство в преференциален район, за да може да има безмитен режим за продукта, за колите в момента трябва да има 55% добавена стойност в преференциален преференциална зона в Великобритания или Европейски съюз, да може да има безмитен режим за продукта. И това ще се превърне в проблем. Защото днес има много суровини, които идват от различни места. Впоследствие, произведените в Европейския съюз или в продукти ще продължат ли да се считат достатъчно произведени в преференциална зона, за да има безмитен режим. Дори да има споразумение за свободна търговия, а в бъдеще няма гаранция, ще се запази същата производствена верига. Защото могат да се променят правилата за преференциалния режим. И искам да повдигна друг много важен въпрос. Европейския съюз има редица спогодби за свободна търговия с трети държави, Корея, Канада, например – ние използваме и суровини от тези държави. Ако в бъдеще Великобритания има други правила, европейската промишленост може би няма да може да използва междинни продукти от Великобритания. Това е един аспект, който ще се отрази върху веригите на доставките Различията в нормативната уредба е много важен въпрос, който касае не само отделните отрасли. Това е по-скоро хоризонтален въпрос в контекста на конкуренцията, социалните и екологични въпроси. Всичко опира до равнопоставеност. Великобритания ще запази ли едни и същи изисквания или ще има проблем пред конкуренцията – между британски и европейски дружества. Потока на данни, той се отразява на редица отрасли. Имаме общия регламент за защита на данните. Великобритания е част от него за момента и има едни и същи правила в това отношение, но когато тя се превърне в трета държава, тя вече ще се отегли от регламента, който изисква решение за адекватно, за да може да се вършва обмен на данни с Великобритания. Процес, който може да отнеме дълго време, ще изисква време, така или иначе, известно време ще има несигурност за стопанските субекти. Няма да се впускам по въпроса за научните изследвания и новаторството. Ще има отделен семинар по тази тема, но това е въпрос, по който искам да запазим тясна връзка с Великобритания. Това са публикациите ни за Брексит. Две са на брой. Искаме дружествата да са подготвени. Това е много важно. Междувременно, тъй като не знам какви са бъдещи отношения с Великобритания, много важно е дружествата да са подготвени за най-лошото. Ако то се случи, искаме и те да си дават сметка какъв ще е ефектът от Брексит върху веригата на доставките. И това е най основния проблем, особено за малки и средния бизнес. Част от нашите цели включва да повишим информираността на дружествата, че те трябва да се подготвят, като им посочим различните области, където Брексит може да окаже въздействие. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Сантош. А сега Жан-Жак Туртуа, директор на Института по космическа политика на Европа на Европа от 2016, преди това генерален секретар на AST Aerospace, а от 7 от 2004 до 2007 сте работили в Северна Америка, в Вашингтон, към посолствата на Франция. Заповядайте. Много благодаря. За мен е чест тази покана в Европейския парламент за да можем да поговорим за космическата политика. Само няколко думи за Института по европейска космическа политика. Ние се намираме в Виена. Това е уникален европейски think tank и занимаваме с въпроси, свързани с космическата политика. Обединеното кралство и космическата политика. Може би ще започна с някои по-общи описания относно какви са характеристиките, свързани с Обединеното кралство и тяхната космическата политика. Първо, Обединеното кралство е член, член на няколко а, организации, свързани с космическа политика. Това ще си остане и така, няма да се промени след Брексита. Например, ние сме членове на Европейската космическа агенция. Е, фокуса е върху бизнеса и какви са последствията за бизнеса. Е, в момента едно от основните последствия е, че ще бъде ограничено участието в някои програми, свързани с космическа политика и това не е в синхрон с стратегическата визия на Обединеното кралство и тяхната космическа визия. Също така Обединеното кралство са много чувствително по въпро... Е, чувствителни по въпросите за сигурността. Те винаги допринасят доста към тази сфера. И Брексита е, и изобщо мисленето на перспективата Обединеното кралство да напусне Европа може да доведе до доста е, последствия. Също така Обединеното кралство до сега е една от държавите членки с най-либерализиран подход към космоса. И е, показвам ви една графика, която е част от едно от нашите изследвания. И тук това, което виждате, е как се разпределя частната инвестиция в е, космическия сектор и по-точно е, така наречения New Space – нов космос. И виждате, че за сега Обединеното кралство е държавата, където се провеждат голяма част от дейностите. Една трета от всички дейности в Европа се е, случват и се инициират в Обединеното кралство. Така че това показва до голяма степен а, защо Обединеното кралство не е държава членка като всички останали. Ще се върна по този въпрос след малко, но за сега ще ви кажа за някои от последствията в случай, че Обединеното кралство а, напусне а, Европейския съюз и как това ще засегне някои ключови програми. Първо ще започна с Коперник. Нека да припомним, че най-вероятно членството на Обединеното кралство в Европейската космическа агенция, в EU, Медсад, в Меркатор и други ще остане. Това ще им даде достъп до бази данни. Коперник се базира на свободно разпространение на данни и така, че някои части от данните може да са ограничени за английските компании, но има желание да има пълен достъп до данните и в крайна сметка това, което ще се случи което е в най-голям залог е възможността английската индустрия да участва в програмата Коперник в бъдеще. договорите е, трябва е, конкретно да, се, е, да бъдат сключвани или с комисията, или да се намери друг начин. Това са нещата, които се обсъждат в Европейската космическа агенция. Коперник е ключова програма за сътрудничество и без съмнение всички са заинтересовани да има участие на Обединеното кралство, което да е сериозно и всеобхватно. Така че се надявам тук да има някои споразумения, за да има значително участие на Обединеното кралство в бъдеще. Но това е, разбира се, е са мои най-добри пожелания. След това космическа сигурност. Потенциалното участие в а, системите за надзор и проследяване. Както казах, е, трябва да, се, е, да, да сме сигурни, че ще продължи достъпа до а, е, данни. все още предстои, предстоят преговори. И второ, в, в, в момента няма Обединеното кралство не допринася толкова като Германия или Франция, например, за тази а, програма. Основни търговски оператори, оператори като например ИМАСАД, Те са изготвили рамка за сътрудничество, където обменят информация. И в този смисъл това няма да бъде засегнато от Брексит. И накрая, в тази сфера съществуват някои услуги, които са достъпни от САЩ за сега те са достъпни само за отделите по отбрана, но ние смятаме, че тези услуги ще продължат да се доставят и в бъдеще. Тук бих казал, че би трябвало да имаме някои а, притеснения. Следващата тема е правителствените сателитни комуникации. Това е програма, основна програма на Европейския съюз GovSatComs. Правителствени сателитни комуникации за сигурност. Това е единствената сфера, където Европейския, извинявайте, Обединеното кралство имат сериозна и силна национална програма. Те имат серия Skynet, където в момента се осъществяват Skynet 5 и Skynet 6. общата перспектива пред САДКОМ, Обединеното кралство е силно ангажирано и не виждам защо това ще се промени в бъдеще. Като цяло тази програма също не създава сериозни опасения. Следващата програма е Галилео. Искам да ви припомня, че първоначално Обединеното кралство се противопоставяше на Галилео. И когато програмата се гласуваше и се обсъщаше, някакси те изразиха много силна позиция, която отразяваше съответно и позицията на тяхната промишленост. И тук тази програма създава най-много притеснение – предвид предстоящото тегляне на Обединеното кралство. Основното заключение тук е, че ако искаме нещо, което да покаже защо са релевантни инвестициите в Галилео, именно по тази програма можем да видим каква е високата добавена стойност на Галилео. Това, което знаем е, че всички основни сигнали ще останат достъпни. Достъпа до е, обществено регулирани услуги е, е под въпрос. И също е под въпрос всички бъдещи достижения и развития. И тук имаме две нива на е, осмислене. Първо, гражданските сигнали – това е значително лесно, но по-трудно е да се отговори на въпроса за участие на промишлеността. Ще дадем ли такъв достъп или не? Това е най-щокотливия въпрос, с който трябва да се занимаем. И тук в заключение. космическата политика и Брексита – първо трябва да подчертая, че всички последствия от Брексит върху космическата политика не са е, цялостно оценени. В економически смисъл този сектор е много малък, но иначе е много важен. Второ, Обединеното кралство няма а, производствени шампиони, 17% от промишлената дейност е в Галилео. И също Виненото кралство е ориентирало своята космическа политика основно към износ. Е, така че, въпреки че научно-изследователската дейност и Европейската космическа агенция няма да бъдат пряко засегнати от Брексит, въпросът е да преценим дали това ще бъде достатъчно, да запазим критичната, маса в Обединеното кралство. Под въпрос е също и конкурентоспособността на сектора. най-близкото до масово производство е това, което се случва в Галилео и това най-вероятно ще подсигури критичната маса. Същото, също така Обединеното кралство може да има някои а, а, притеснения, свързани с а, производствената верига и а, накрая сигурност и безопасност – това зависи а, от това какво ще бъде решено в по-широк смисъл като цяло по сигурност и отбрана. Е, както казах, Обединеното кралство допринес, допринесе за оформянето на европейската политика в този сектор и е, според мен най-вероятно космическата политика ще бъде предвестник за това как ще продължи в бъдеще сътрудничеството в областта на сигурността. Благодаря, господин Тортора. Сега даваме възможност за въпроси. Госпожа Ван Брен, първия въпрос от СНД. Благодаря, господин председател. Аз вземам думата не от свое име, а от името на добрата си колега Тереза Грифин. Тя има подготвен въпрос. Възпрепятствана е да присъства. У дома е по повод на конференцията на Лейбористската партия в Великобритания. Ето и въпросът. Все още Великобритания не е излязла от Съюза, но вече се усещат резултатите и а, съгласно един експертен доклад, севера на Великобритания ще бъде далеч по-сериозно засегнат от юга. Докладът а, на самото правителство прогнозира до 2,5%, 2,5% загуба на ПВП на северо на страната. Ако а, а, се възприеме един общ режим на економически условия, 8% ако се възприеме канадския модел и 12% загуба, ако е, Великобритания излезе без каквато и да била договореност. Засегнати са милиони работни места, е, а днес е, те вече се губят в резултат от несигурността, свързана с британския изход в автомобилостроенето, например. Jaguar Land е, Rover наскоро обяви е, за намерението си временно да съкрати производството, а в случай, че е, Великобритания излезе от Съюза без определена договореност, Land Rover ще трябва да изнесе цялото си производство в Словакия с потенциална загуба на работни места от близо 40 000 души will, will have much less influence, of course, in the direction of the space program, and it will have reduced access to satellites. Space... По-нататък е, в космическата област е, и свързаната с нея научно-изследователска дейност, Великобритания ще изгуби значително. Отрасълът и може да, да се свие с до 8%. Airbus, например, е обявил, че ще прехвърли подиспълнителските си договори за спътникова техника от Великобритания в други държави членки. Airbus е, наема 14 000 души е, на 20-25 обекта най-вече в Уелс, в Великобритания и с огромен мултипликационен ефект за заетостта около тези производствени обекти. И моята колега пита как ще обясни всичко това на своите избиратели. Um, Благодаря ви, госпожа Ван Бремт. Няколко въпроса ще изслушаме първо, след което ще дам възможност на докладчиците. Следващия въпрос. Благодаря, господин председател. Аз изцяло споделям казаното днес от нашите докладчици. Аз имам един въпрос по-скоро адресиран до британското правителство. Знае ли то? Знаят ли управляващите на Великобритания какви, какви ще бъдат резултатите от тази авантюра? Имат ли данни въобще? Аз съм докладчик по хоризонт в Европейския парламент. Към мен се обръщат представители на научните среди, на производствените среди от Великобритания питат как ще станат нещата, как ще, ще продължим нататък. И аз казвам, Великобритания е държава членка. И ако решите да напуснете, направете така, че всички условия да бъдат записани черно на бяло в така наречения договор за развод. Разговарял съм и с господин Бърне, Внимателно го изслушах. Той на практика споделя вашите констатации. Тук става въпрос за факти, не просто за мъгляви догадки. Така че въпросът е един, според мен. Казвате, британската промишленост ще бъде засегната британската търговия ще бъде засегната. Знае ли се това? Знае ли се това по високите етажи на властта в Великобритания? Знае ли се и от гражданите? Ние тук в Брюксел си говорим, по-настоящем този разговор се излъчва в интернет, но колцина в Великобритания ни гледат и слушат, не съм сигурен знаят ли изобщо какво ще стане след не повече от 6 месеца? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ника. И накрая, господин Тушановски, имате думата. Благодаря, ще говоря народния си език. Я бих хотел велми подиковат за. Добър ден на всички. Бих искал да. Благодаря на нашите гости за подробния обзор, информация, която ни дадоха за областта, областите засегнати евентуално от британския изход. Аз смятам, че що се отнася до Коперник, нещата биха могли да бъдат уредени сравнително лесно, възоснова на една търговска спогодба. Но въпросът ми е за Галилей или Галилео по-скоро. За мен няма някакъв особен проблем, свързан с защитените услуги, ПРС. Проектът Галилео е развит в значителна степен в тази си част за поддържане на службите за сигурност. И според мен би било крайно неблагоприятно, ако Великобритания изведнъж се превърне в трета страна за този особено важен европейски проект. И въпросът ми е, има ли според нас някакъв разумен, е, интелигентен начин, така че да се предотврати това положение, Великобритания да се окаже извън Галилео? Понеже Галилея очевидно е, ще бъде е, една особено успешна програма. Е, и изхода на Великобритания, според мен, ще се окаже сериозна спънка. Благодаря. А сега моля нашите докладчици да съвсем накратко да отговорят и обобщят. Въпросите са много важни, наистина. Uh, uh, um, Както пролича от зададените въпроси, наистина има много изследвания, които са правени за отрицателните последици от британския изход. разбира се, в основата на, на, на подобни анализи се правят различни предположения различни допускания. Изключително важно е обаче не само от външно-търговска гледна точка, а каква индустриална политика ще развие Великобритания, както казах, вътрешна, зад границата си. Ам, ние, ние все още не знаем. Онова, което е важно днес като евентуални последици за останалите, за 27-те е, ние можем да, да, да, да твърдим с известна осведоменост. Между другото, трябва да се знае, че загубата на Великобритания, онова, което Великобритания би загубила, не, не, не би добавило полза за останалите 27. Общо заето никой няма да спечели от всичко това. И наистина, въпреки различните анализи, които се правят, те са до голяма степен основани на предположения. И 27-те биха могли поне категорично и ясно да заявяват своите политически намерения след британския изход. Нали, що се отнася до стойностните вериги, до, до многостранната обвързаност, многостранната външно-търговска политика с акцент върху улавянето на стойността, на максимална стойност от веригата, чрез една вътрешна индустриална е, политика, е, основаваща се на новаторство. Така бихме могли гъвкаво да отговорим на непредвидимите за сега обстоятелства. Както казах, Европейския съюз трябва да се придържа към многостранната външно-търговска политика от една страна и да влага повече средства във вътрешната си индустриална политика. Благодаря. Дали британците знаят или не, мисля, че деловите среди знаят. Е, впрочем, е, ние също е, правим своите усилия да разпространяваме информация. Малките и средните е, предприятия не са достатъчно осведомени, не си дават сметка как се движи тяхната продукция. Всъщност, всеки трябва да проследи е, своята снабдителска и разпространителска верига, всеки да е наясно дали в края на краищата негова продукция няма да достигне до британския пазар и съответно да бъде засегната от променените условия. Но трябва да се знае, че една външно-търговска спогодба има доста ограничен периметр. Обикновено тези спогодби не засягат новаторските проекти. Така че не очаквайте, ако се стигне до външно-търговска спогодба, тя да обхване тези неща. Разбира се, по отношение на Великобритания ние трябва да отидем отвъд рамките на обичайните външно-търговски отношения – но, но както казах, решението трябва да бъде комплексно. Не, само, не става дума само за търговия. Ако иска Великобритания да запази достъпа си до Хоризонт Европа, до Коперник, до, до други неща, трябва да се спазват едни и същи правила. Великобритания да спазва правилата, кои, които спазваме ние. В противен случай няма да има равнопоставеност между е, стопанските субекти от едната и от другата страна. Така че ние държим на запазване на отношенията си с Великобритания, но това до голяма степен зависи и от намеренията на, на Великобритания все така да, да спазва общите правила. Благодаря ви. И накрая, господин Тортуа. Благодаря ви за зададените въпроси. Чисто механичната последица от британския изход се свежда до това, че Великобритания се превръща в трета страна за, за Съюза, от което не следва, че трябва да си развалим приятелството е, с Великобритания. А, биха могли да, да бъдат включени най-различни, много е, търговски и прочие споразумения, за да може Великобритания да запази участието си в различните новаторски програми на Съюза. Е, критичният въпрос е за обществените регулирани услуги, така наречете ПРС в рамките на Галилео. Е, тази част от Галилео е специфична, така да се каже, суверенна за Европейския съюз. Човек, кани добрите си приятели у дома, знаете, на гости, но едва ли им отстъпва ключовете си за дома. Ето това е въпроса за достъпа на Великобритания и до, до, до Галилео и, е, и подлежи на политическо решение. С това приключваме, колеги. Благодаря на всички докладчици и участници. Good afternoon, ladies and gentlemen. Госпожи и господа, уважаеми колеги, добър ден! Да пристъпим към гласуване. Ако ми позволите, да ви помоля да поставите картите за гласуване в апаратите. Ще проведем тест. Моля да гласувате. Не сме кой знае колко. Все още. Дали да не почакаме. 44-ма, едва две трети от членовете на комисията. Прекратете гласуването. Какво да се прави? Така, инак технически системата е в изправност. Да, заповядайте не си нося картата или трябва да изтичам, или ще трябва да ме броите. Добре. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година. Нашия докладчик е Йенс Гайер. Всички раздели на бюджета, разбира се. Първо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Допълнение към същото, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздър... е, да проверим. Проверяваме пето изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шесто. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно четвърто, против, въздържали се, приема се. Допълнение към същото, против, въздържали се, да проверим допълнение към четвърто компромисно изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. А, не, приема се. Да, всичко е наред, приема се. 25-то за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. 27-то за, против, въздържали се, приема се. 28-то за, против, въздържали се, Приема се. 29 за, против, въздържали се. Още веднъж. 29-то, дайте да проверим. 29-то по електронен път. Прекратете гласуването. Резултатът е много ясен, съжалявам. Компромисно 5 то против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 то за, против, въздържали се, отхвърля се, за, против, това е 37 отхвърля се и 37 И сега гласуваме поименно. А, процедурен въпрос, моля. За 33-то не гласувахме. 33-то изменение. А, пада, пада 33-то. Двадесет и осмо бе прието, от което следва, че пада 33-то и така целият текст изменение допълнение. Поименно прекратете очевидно се приема. Поздравления за докладчика. Сега проекто становище по предложението за директива за намаляване въздействието на някои пластмасови изделия върху околната среда. Госпожа Барбара Капел е докладчик. Компромисно първо за, против, въздържали се. Да проверим. Първо компромисна. Прекратете гласуването. Приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 и 7 заедно за, против. Да проверим 86-87 блок. Прекратете гласуването. Приема се. 88 против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, да проверим 89-то. Проверка на 89-то. Прекратете гласуването. Приема се. 90-то за, против, въздържали се, приема се. 93-то. 91 во за против въздържали се. Отхвърля се да проверим. Да проверим 91. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 92 за, против. Да проверим. 92. Прекратете. Отхвърля се. 94 за. Против. Сдържали се. Пак ще трябва и това да проверим. 94-то. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. 95-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 96-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 97-то за, против, въздържали се, приема се. 98-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 99-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 100-то за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 2А за. Да, да, да проверим. Компромисно 2А. Да бъдем напълно сигурни. Прекратете гласуването. Приема се. Е, така стигаме до 124 за, против. Още веднъж. 124 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 125, 6, 7 блок за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 128 за. Против. Да проверим 128. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 129 за, против, Сдържали се. Отхвърля се. 130 за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 131, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Както се вижда, 132 за, против, въздържали се. Да проверим. 132. Прекратете. Отхвърля се. Значи 130 беше отхвърлено, второ и трето падат, 135 против, въздържали се, отхвърля се 135 136 за, против, въздържали се, Отхвърля се също. 137 за. Против. Да проверим 137. Прекратете гласуването. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 и 140 за, против. Да проверим. 139, 104, амблок. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Госпожо, вие как гласувате? За или против? И сте против. Отхвърля се следователно. 141 против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против. Да проверим да проверим 145-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трето компромисно за против въздържали се. Да проверим. Трето компромисно. Трето компромисно да проверим. Прекратете гласуването. Приема се. 152 за против, Сдържали се, отхвърля се. 153 за, против. Да проверим. Вдигайте ръка, моля ви. 153-то, прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно четвърто за, против, да проверим компромисно четвърто. Прекратете гласуването. Приема се. Сега имаме две и допълнителни изменения. 164 то и 165. то Първо 163 то за против, въздържали се. Приема се 165 то против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за. Да проверим компромисното 5. Прекратете гласуването. Приема се. 180 и 80 за против. Въздържали се. Приема се. Осмо. Против. Да проверим 8. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 181 за, против, въздържали се. О, о да проверим. 181 проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 182 за, против, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 то за, против. 184 то да проверим. Прекратете гласуването. Приема се. 185-то. Въздържали се, отхвърля се. 180 то 185 да проверим. Добре. 185. Прекратете гласуването. Приема се. Добре беше да проверим. Да, 186 за, против. Да проверим 186. гласуването. Приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против. Да проверим. 188. Край на гласуването. Отхвърля се 189 за, против, да проверим. Моля, гласувайте. 189-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто компромисно изменение. Електронен режим на гласуване. Кубичите. Натиснете съответното копче. Край на гласуването по шесто компромисно изменение. Приема се. Хубаво. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. 213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали Да проверим. 214 Край на гласуването. Госпожо, вие как гласувате? Отхвърля се. Този път нямаше значение, така или иначе се отхвърля. 215. За, против, въздържали се, отхвърля се. 216. За, против, въздържали се, отхвърля се. 217. За, против, да проверим. 217. Електронен режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 218 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 219 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 220 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 221, 222. Двете изменения заедно. За. Против да проверим по двете изменения 221 и 222. Край на гласуването. Приемат се 223. Момент. Отиваме на 242. На следващата страница най-вероятно изменение внесено от колегата пак с 2-4-2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2-4-3, 2-4-4. За, против. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърлят се. 245 за. Против. Да направим проверка за всеки случай. 245. Край на гласуването. Отхвърля се. 246 и 247. За. Против въздържали се, да направим проверка и по двете изменения 246, 247. Край на гласуването. Приемат се. 248 за, против. Да направим проверка. 248. Резултатът не бе много ясен. Край на гласуването. Отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против. Мисля, че трябва да направим проверка. 251. Край на гласуването. Отхвърля се. 252 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 253 за. Против. Да направим проверка по 253. По-добре е да проверим, за да сме напълно сигурни в резултата. Моля, преустановете гласуването. Госпожо, вие против ли сте? Добре, резултата е ясен. 253-то се отхвърля. 254-то за. Против. Да направим проверка. 254-то. Моля, преустановете гласуването. Отхвърли се 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, да направим проверка. Защото не си вдигате хубаво ръцете. Много трудно е да прецени човека за какво гласувате. 256. Край на гласуването. 256. Край на гласуването. Отворя се. 257. За. Против. Моля ви, вдигайте ръка. Нищо не се вижда. 257. Проверка в електронен режим. Съжалявам, за което 257. Край на гласуването. Отхвърля се. 258 за, против, въздържали се. Да направим проверка. 258. Край на гласуването. Отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против. Този път е хубаво да направим проверка по 265. Край на гласуването. Отхвърля се. 266 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се този път. Компромисно изменение номер 7. Да направим проверка в системата. Край на гласуването. Приема се 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против. Да направим проверка 17. то Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 8.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 27. По 27. Моля, прекратете гласуването. Приема се. 28 за. Против. Да направим проверка. 28. Гласуваме 28. Край на гласуването. Приема се. 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 9. За. Извинявайте, гласуваме в електронен режим. Край на гласуването. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. За. Против да направим проверка по 37. 37. Моля, навете гласуването. Госпожо, а вие как гласувате? За. Приема се. Десето компромисно изменение за, против, Приема се, но да проверим за всеки случай с системата. Така ще е по-добре. Десето компромисно изменение. Електронен режим. Проверка. Край на гласуването. Приема се хубаво. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, да направим проверка. 42. Край на гласуването. Отхвърля се, доколкото виждам. 43-то са против. Да направим проверка. 43-то. Простановете гласуването, ако обичате. Приема се 44-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Първо, за, против, да направим проверка. Първо. Първо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 51. Извинявайте, 50 50-то. За против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, хубаво е да направим проверка с системата, 53-то изменение. Простановете гласуването, ако обичате. Отвърля се. 54-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме в електронен режим компромисно изменение номер 11. Край на гласуването. Приема се. Същото е и по първо компромисно изменение, електронен режим на гласуване, край на гласуването. Приема се. Четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за. Против. Да направим проверка по 62. 6-2. Край на гласуването. Отхвърля се 63-то за. Против. Да проверим. 63-то. 63. Простанете гласуването, ако обичате. Отхвърля се пето за, против, въздържали се. Отхвърля се 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, да направим проверка. 65 -то. Край на гласуването. Приема се. 67 за. Против. Да направим проверка и по него. 67. Край на гласуването. Отвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Да направим проверка. 69-то. Моля, преустановете гласуването. Приема се. 68 тогава. За. Против. Да проверим системата. За съжаление, резултата не бе много ясен. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 то за. Против. Да направим проверка. 75 Край на гласуването. Приема се. 77 е оттеглено. 76 то за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще направим проверка. 76-то. 76-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. За. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за против. Да проверим. 79-то. 7-9. Край на гласуването. Приема се. Сега окончателно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Скъпи приятели, много ви благодаря. С това приключихме гласуването. Точно на време сме. 4.30. Ще разгледаме следващата точка от програмата. Е, е, е, Кратка пауза от 3 минути, скъпи приятели. Тези, които искат да напуснат залата, моля да го направят незабавно. Съжалявам, че го казвам, но трябва да започваме без да протакваме. И така, 3 минутна пауза. Uh, hello. Mr. Peterson Mr. is, is not, He's not here today. Mr. Peterson. Okay. Okay. Uh, dear friends, let us start. Колеги, нека да започнем. Точка 7 от дневния ред. Реализация и функциониране на домейна от първо ниво точка .eu. Нашия докладчик е колегата Фредерик Федерлей но ще бъде заместен от колегата Петърсен. Както знаете, домейнат се регламентира от регламент от 2002 година. Той е, е добре е, развит и добре функционира но в момента се регулира от остаряла законодателна рамка и затова тя трябва да бъде преразгледана, за да можем да гарантираме ам, устойчивост в бъдеще и гъвкавост. Затова комисията има предложение за преразглеждане на съществуващото законодателство. И ако може да помоля колегата Петърсън да изкаже становището. Много благодаря. Е, господин Федерни не може да присъства днес. Новото предложение е, за domaina.eu преразглежда съществуващото законодателство и въпреки, че домейнът ще продължи да функционира, е, законодателната рамка трябва да се адаптира за да се е, отговори на нуждите на променящата се среда. Сегашната инициатива цели да гарантира доброто функциониране на домейна и в бъдеще. И се надяваме максимално много граждани да могат да се възползват от неговото добро функциониране. Докладчика приветства предложението и се надява това да е доведе до бързото е, развитие на електронния пазар и на този домейн. Съществуването на, съществуването на такъв домейн е много важно за европейската идентичност. Докладчика смятат, че това е възможно за институциите, гражданите и компаниите да имат достъп до това, този домен от първо ниво. и По този начин те лесно могат да се идентифицират от, да се идентифицират с европейския проект и европейските стойности. Това е свързано с критериите за регистриране и избираемост, езиците, приложното право, юрисдикцията, процедурите за запазването на домен имена от комисията и а, акредитационната процедура. Предложението също така залага основни принципи за функционирането на домейна и това как той да бъде включен в различни договори. Докладчика подкрепя основните принципи и по този начин насърчава основни европейски принципи, като многоезичието, сигурност, защита на потребителите и човешки права, особено защита на човешките права и върховенството на закона. По тази точка докладчика предлага допълнителни предпазни клаузи. Относно процедурата, той предлага делегирани актове. Докладчика знае, че съществува един въпрос, който допълнително трябва да обсъдим и това е дали регистъра може да бъде достъпен само до неправителствени или правителствени организации. От гледна точка на докладчика, ако осигурим добра регулаторна рамка и адекватно на ангажираност на Европейския парламент в бъдеще. Това трябва да бъде е, за доброто функциониране на този регламент. Докладчика благодари на комисията за това, че отговориха на нашите въпроси по предложението и докладчика очаква бъдещо добро сътрудничество в комисията, както и с докладчиците в сянка. Много благодаря, господин председател. Благодаря за вашите коментари. От господин Хокмарт от Европейската народна партия. Много благодаря, благодаря на докладчика, благодаря на колегата, който представи доклада. Мисля, че това е въпрос, към който трябва да подходим прагматично и да се опитаме да постигнем нещо, което да подобри функционирането на домейна, който и без това си функционира добре. Но целта на това предложение е да се подобри функционирането на цифровия пазар, заздравяването на европейската идентичност и улесняването на трансграничната търговия. Е, цифровия пазар и всички тези неща са изключително важни и и се надяваме да направим нещо, за да се подобри още ситуацията. Това трябва да е нещо просто е, и да се разпространява лесно, но същевременно да е сигурно. сигурно предвид възможностите за хакинг и други такива. Тоест просто и сигурно. Понякога тези неща може да си противоречат, защото ако искаме нещо да е много сигурно, то тогава трудно може да се направи толкова просто но, аз, просто, но аз не мисля, че трябва да е така. Има много изисквания, процедури И аз смятам, че ако подчертаем важността на сигурността и безопасността, тогава по-добре ще продължим а, да а, развиваме този домен и той да бъде използван от различни потребители. Това е споменато в предложението на, на комисията Европейски граждани, Европейския бизнес, но също тези, които оперират на европейска територия и които искаме те да бъдат част от този домейн от първо ниво. Мисля, че предложението на комисията като цяло е доста добро. Докладчика спомена някои от важните елементи на предложението и очаквам дискусията за това как да направим а, сигурен и прост този домейн. Сигурен, но прост. Благодаря ви. А, колегите от социал-демократите, искате ли да вземете думата? Uh, so much, of, uh... Много благодаря. искам да се изкажа от името на колегата, Както правилно се отбеляза в доклада, този домен функционира много добре от неговото въвеждане в 2000 и 12 година. Действително регулаторната рамка трябва да се преразгледа, за да постигнем поставените цели, но в същото време има ново предизвикателства, на които Европейския съюз трябва да отговори. Затова в този подход на комисията да се обнови законодателството, смятаме това за оправдано. Смятаме също, че отговаря на, това предложение отговаря на основните цели и това отразява също широките обществени консултации, проведени през 2017 година. Цялостното отношение е много положително. Подкрепяме предложението на докладчик да се въведат някои допълнителни елементи, които да заздравят европейската идентичност и да се заздрави също цифровия пазар, това по-конкретно връзката между комисията и между регламента за регистра... и регистрацията, това да е с ясни правила. На това ниво има един въпрос, който трябва да обсъдим с докладчика. Докладчика в сянка беше в контакт с агенция, която се занимава с IPO домените и и в процеса за регистрация – Смятаме, че това ще насърчи този домен и ще даде пример за регистрацията на домейни а, на високо ниво, както и на търговски марки. Също така ще, това ще помогне на комисията при а, пускането в действие на регистъра. Консултациите, които проведохме, ще бъдат споделени с докладчика. Очаквам обмяна на гледни точки. Това е от господин Чавамо. Много благодаря. Това беше от докладчика в Сянка. координатор на СНД. От господин Ташновски от консерваторите и реформаторите. Имате думата. Господин Башиер, ме помоли да го извиня, да, да предам неговото извинение за това, че не може да присъства. Той приветства това предложение за домейна. Действително, домейна помага за развитие на търговската, е, на електронната търговия. И колегата благодаря на докладчика за доброто предложение е, пред комисията и подкрепя повечето от предложенията. Е, е, въпреки това обаче, ние сме съгласни, че не всеки трябва да има достъп до този домен. Трябва, има някои опасения е, от това, че може да се политизира въпроса особено когато е свързано с насърчаване на европейските ценности. Някои, например, британски компании ще загубят достъп до този домейн и затова докладчика смята, че решението трябва да се търси такова решение. Колегите очакват а, а, бъдещото сътрудничество по този въпрос. Кой иска да вземе думата? господин Бри... Бингем... Бринкем от Генерална дирекция Connect има думата от името на Европейската комисия. И благодаря, господин председател. От името на комисията първо искам да благодаря на господин Федерлей за добрия доклад и за доброто сътрудничество в неговата подготовка. Както се припомни, преди около 12 години беше пуснат в действие този домейн с цел на заздравяване на цифровия пазар и осигуряването на сигурност за онлайн потребителите. Това се оказа много успешно към днешна дата. 3,8 милиона регистрации имаме към момента и, и желаем да ам, разработим рамка, която е по-лесна за употреба и да осигурява гъвкавост, за да може да се адаптираме към бързо променящия се цифров пазар и промишлеността. Е, новото предложение подобрява управлението на този домейн, като е, съставя един съвет, който ще бъде съставен от представители на частния сектор, държавите членки, гражданското общество и така нататък. И идеята е, е че е, това многостранно представителство ще може да гарантира качеството на услугите, които се предлагат в рамки, е, е, под шапката на този домейн. Новото предложение разширява правото за регистрация на този домен към трети страни, т.е. европейски граждани ще могат ще е, да използват своята европейска идентичност навсякъде по света нашата цел е повече потребители да използват този домейн и съответно да има достъп до по-широк пазар, както и заздравяване на европейската идентичност онлайн и насърчаване на основни принципи като сигурност, многоязичие и други. Много ви благодаря. Няколко думи за край на дискусията за местника на докладчика. Няколко думи накрая. Много е лесно в този контекст, защото коментарите бяха доста конструктивни. Сигурен съм, че докладчика ще бъде много благодарен и той очаква бъдещи дискусии с докладчиците в сянка. Доколкото разбирам, неговата цел е преди края на годината да представи своето краешно виждане по тази тема. Много благодаря. Очакваме с нетърпение бъдещо сътрудничество. Благодаря. И сега. 26 септември 2018 година, 16 часа. Извинявайте, 18 часа. 18 часа е крайния срок за внасене на изменение. Това е сряда. Е, след това е, гласуване в комисията 21 ноември и в пленарна сесия най-вероятно януари. Следващата точка насърчаване на справедливостта и прозрачността за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Много важно. Посреднически онлайн услуги. И а, това е на базата на мнение, становище на ИМКО. Искам да помоля автора на проекто становището, това е госпожа Заборска, да вземе думата. Госпожа Заборска, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, основанията на проекто регламента за прозрачност и равнопоставеност, що се отнася до потребителите на електронни посреднически услуги, са общо заето две. Има специфика на ежедневното взаимодействие между стопанските или търговските потребители и услугите или посредническите услуги е, в електронното пространство или по-скоро между страниците в интернет, които поддържат е, тези различни потребители и е, устройствата за търсене в интернет. И говорим за търговски условия, за прекратяване на посредническата услуга, е, за правилата на предпочитание, правилата за предотвратяване на неравноправното отношение, за достъп до данни и прочее. Има и втора, друга група въпроси, а именно за разрешаването на конфликти. Това от 9 до 12 член на регламента, платформи е, за обработка на жалби, е, за медиация и колективни искове. Както знаете, нашата комисия сега има определени нови правомощия по отношение на 5 и 6 е, членове за реда на предпочитание и неравнопарното третиране. Общо заето текстът, който внася комисията е достатъчно качествен и балансиран. Той е обект на редица критични бележки, но от най-различни страни по различни причини. В своето становище аз е, твърдя, че предложението на комисията вероятно е твърде предпазливо. Според мен подходът общо трябва да бъде по-амбициозен. А инак комисията проявява и прекомерна амбициозност от друга страна, що се отнася до сегашното състояние на така наречената електронна екосистема. Запозната съм с проекто доклада на Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите. Надявам се, нашето становище ще се впише добре в него. Аз предлагам по-конкретно новият регламент да въведе задължение за различните платформи и устройства за търсене да дават достъп до данни, свързани с отношенията между платформи, стопански потребители и крайни потребители. Тази информация не може да се приватизира от, от платформите. Те не могат да имат изключителни права върху тези данни. И на второ място, според мен, следва да се забрани практиката на някои посреднически е, услуги, а именно да предоставят услугите си при по-изгодни условия на определени групи е, потребители, тъй като това подронва равноправието на нормативната уредба в Съюз. Е, по отношение на е, реда на предпочитание е, въпрос от компетентността на нашата комисия. Според нас комисията, европейската, пък отива твърде далеч в онова, което предлага. Понякога просто не е на лице рационално обяснение на потребителското поведение и параметрите, които играят роля тук, би трябвало по-скоро да бъдат описателни, а не предписателни. Що се отнася до неравнопоставеността, аз настоявам в периметъра на, на уредбата да се включат и услугите за търсене в интернет. Комисията твърди, че вече действа забрана на такова поведение от страна на е, услугите за претърсване, но има едно опасение, че се толерира отношението на тези доставчици на услуги неравноправно към едни и към други. аз е, те първо ще разговарям с представители на комисията, за да се изясня въпроса. I would like to ask Mr. replacing Mr. Моля господин Зориньо от името на госпожа Кайли, от е, докладчицата в сянка от социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Колегата Ева Кайли се извинява за отсъствието си днес. Днес тя представлява Европейския парламент на една проява в Съединените щати. Е, госпожа Кайли благодари на комисията за внесеното предложение, както и на докладчицата за извършената от нея работа. Е, Въпросният нормативен акт е изключително важен. Той, той задава тона за следващия законодателен мандат, е, поради което и нашата комисия следва да насочи вниманието си към съответната защита на малките и средни предприятия без възпрепятстване на новаторството. Новите условия следва да бъдат прозрачни и да дават възможност на стопанските дейци да планират с определеност бъдещите си действия. В същото време е да се е, защитят потребителите от произволното прекратяване на посредническите услуги. Платформите, от друга страна, следва да могат да действат гъвкаво при констатирането на нарушения. Подреждането по предпочитание следва наистина да бъде прозрачно и разбираемо за потребителите. А когато една платформа третира потребителите диференцирано, то това трябва да е известно както на стопанските потребители, така и на крайните потребители. В заключение, нашата докладчица желая да се установи е, една надежна е, система на разрешаване на спорове. Тъй като крайният срок за изменение и допълнение е, е кратък, сряда, Нашата докладчица е готова да работи усърдно за преодоляването на, на различията и очаква с интерес е, възможността за изработването на компромисни изменения и допълнения. Благодаря. Благодаря ви, колега, за казаното от името на докладчицата в Сянка. Госпожа Виеринг, е, от името на госпожа Линар имате думата. платформите за търсене, социалните мрежи, за електронна търговия в интернет, е, е, поставят на изпитание традиционната стопанска дейност, принуждавайки търговците да търсят нови, немислими до сега възможности. Като в същото време се разкриват нови е, инвестиционни възможности, удовлетворяват се разнообразните потребителски човешки потребности. Предложението на комисията е една наистина дългоочаквана стъпка за създаването на ясна нормативна среда за онези, които се стремят да развиват стопанска дейност в рамките на единия цифров пазар на Европейския съюз. Приветствам проект проектостановището, в което ясно е, е заявена необходимостта от условия за лоялна и прозрачна конкуренция между стопанските дейци без компрометиране на новаторството. Тъй като документът е от хоризонтален, многоотраслов характер, би следвало да обхванем и цялата верига на стопанските отношения при избягване на прекомерната административна тежест и опоручаването на конкуренцията. Съгласен съм с докладчицата, че равнопоставеността предполага и по-амбициозна уредба, както следва. Първо, платформите в електронното пространство следват да спазват едни и същи правила, когато действат по фактически един и същи начин. На второ място, Доставчиците на услуги по търсене по настоящен в интернет следва да бъдат обект на диференцирано третиране с параметри за предпочитание, е, дори когато това става косвено, нали, чрез други страници в интернет, които не са под пряк контрол на доставчик. Следва да се предвиди и по-балансиран подход към посредничеството, така че и доставчика, и потребителя – е, да могат да действат добросъвестно и справедливо да си разпределят разноските. Търговските потребители следва да имат право на достъп до данните, които се генерират от е, сделки, в които те участват, за да могат да усъвременяват системите си и гарантират оптимална услуга на крайните клиенти. Най-сетне трябва да се доработи въпроса за параметрите за предпочитание, да се намери едно добро равновесие отново за постигане на прозрачност и справедливост, без да се накърнява разумната конкуренция. Бизнес. When looking at the inter- internal complaint handling system, we... Що се отнася до вътрешната система за обработка на жалби, би следвало да се предотвратят опоручаващите е, е, последици от големината е, на търговското дружество, което се жалва на инвеститори и потребители следва да се даде възможността за осведомен избор. Колегата смята да внесе съответните изменения и допълнения и очаква с интерес по-нататъчното ползотворно сътрудничество с докладчицата. Следващия докладчик е представител на Генерална дирекция връзки от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодарим на докладчицата. Е, е, внесеният е, проекто регламент е съвместна работа на Генерална дирекция връзки и Генерална а, дирекция uh, um, растеж. Е, радваме се, че намеренията ни са били много правилно е, разбрани. Впечатлени сме от е, проекта доклада на госпожа Заборска. накратко да поясня, че логиката на нашето предложение е, се крепи на разбирането, че са нужни неотложни и то сериозни мерки от сега, е, за да е, преодолеем случаите на явно не добросъвестно поведение в електронната среда. Е, в същото време, нещо особено важно за вашата комисия, е, е достъпът до средства за защита по разрешаване на, на споровете, дори по колективен начин, чрез е, стопанските сдружения, е важен, тъй като е, незабавно е, от това биха били облагодетелствани малките и средните предприятия, които изцяло зависят за оцеляването си от дадена електронна платформа. На трето място, редица в редица отношения данните, с които разполагаме, не ни дават възможност да постигнем окончателното становище, че на този етап са нужни по-строги забрани. Е, в това число за, за достъп до данни, е, клаузите за ценови паритет на първо време ние предлагаме само мерки за повишаване на прозрачността. И вече наред с обсерваторията на Европейския съюз за електронните платформи, която всъщност ще заседава за пръв път по-късно тази седмица, ще можем да достигнем до изводи своевременно за това дали са необходими по-строги мерки. Няколко думи по основните изменения, които предлага госпожа Заборска – Ние също в работата си по предложението мислихме за някои от тези неща, в това число за разширяване на полето на 6 и 7 член, за да обхванате е, машините за търсене в интернет, но сметнахме, че подобна мярка би отишла твърде Далеч имайки предвид общия характер на регламента и имайки предвид, че по оценката на въздействието, която проведохме, в Европейския съюз действат около 7000 малки платформи. Най-сетне бих искал да обърна вниманието ви на факта, че по-настоящем комисията е, осъществява общоевропейско наблюдение или мониторинг, е, за да установи какви биха били забраните, налагани от някои държави членки, за да има мнение по-нататък за тяхната пропорционалност. Благодаря за забележките. Госпожа Заборска за заключително изказване. Благодаря. Благодаря на колегите за изказванията. Благодаря на докладчета в сянка. Благодаря и на комисията. Чутото тук ме кара да вярвам, че няма голям разнобой в становищата, що се отнася до окончателния доклад на ИТРЕ. Очаквам с нетърпение съвместната работа и измененията. Благодаря само да ви напомня на всички. Крайен срок за изменения 8 октомври. Извинявайте, следващата 26 септември. Пак е в сряда. В сряда 12 часа по обяд. След два дни, т.е. След по-малко от два дни. На 6 декември ще се гласува в ИМКО. На следващо място е девета точка. Блоковите вериги – една напредничева търговска политика. Доклад по собствена инициатива Инта по член 54 сме свързани с ИТРЕ и ние сме докладчик по становището тук. Блоковете вериги, като част от технологиите на разпределените регистри, са много важни за нашата комисия. Имахме резолюция по тези технологии, гласувана през май 2018. Действали сме по въпроси и преди това по различни начини. А сега искам да дам думата на Кришна Силвио Бушой, докладчика. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, бъдещето на конкурентоспособността и способността за новаторство на европейския бизнес е тясно свързана с приемането и въвеждането на технологиите на разпределените регистри DLT. В сектори като е енергия, транспорт, производство, хранително вкусова промишленост, тези технологии могат да донесат сериозни ползи. Те могат да подобрят системите за търговия, като осигурят прозрачност относно происхода на стоките, производствените условия, да доведат до намаляване на логистичните разходи, намаляване на документооборота, разходите за проверки, намаляване на бюрокрацията, повишаване на сигурността, защита на потребителя и много важен аспект – определенето на критериите за вземане на решение – ще се опитам да бъда максимално кратък в представянето на становището и максимално изчерпателен. Поддържах тясна връзка с докладчите в Сянка и консултантските екипи. Основните аспекти, на които съм обърнал внимание в проекта становището, са следните. Проектът доклада на Инта визира конкретен вид технология, а именно блоковата верига. Подчертавам, че е много важно да се спазва принципа на технологична неутралност с внедряването на нови видове разпределени технологии на разпределените регистри. Трябва да се създаде такава екосистема, където новаторството се насърчава и се осигурява достъп лесен достъп до финансиране. Много важно е сътрудничеството между комисията и държавите членки при използването на технологиите на спределените регистри, за да се извършва мониторинг, проверка и наблюдение с цел установяване на законни плащания, пране на пари и отклоняване на средства. И на трето място подчертавам, че интелигентните договори могат да бъдат ключов елемент от децентрализираното прилагане на международните търговски операции. За момента тези технологии все още не са достатъчно зрели, за да се считат, че са годни за правно изпълнение. Технологиите за разпределените регистри и блоковите вериги следва да бъдат екосообразни и да потребяват по-малко енергия. Подчертавам възможността за съчетаването на тези технологии с други, като интернет на предметите, изкуствения разум, квантовите компютърни технологии и дигиталното преобразуване и автоматизацията на международната техно... търговия. Киберсигурността е – много важен аспект на тези технологии. В това отношение призовавам комисията да проучи проблемите пред сигурността, да направи оценка на технологичния риск, да предприеме мерки за преодоляването на проблемите. Относно квантовите компютърни технологии, предлагам да се работи по квантовата криптография. Приветствам и форума за блоковите вериги – Приветствам и създаването на партньорство за блокови технологии, в което членува 25 държави членки и Норвегия. За момента това е много добро начало за натрупването на експертен опит в тази област. Опитах се да бъда максимално кратък, колеги, с оглед и ограничената бройка думи за становището. Ще ви помоля да представяте измененията си на английски, доколкото да е възможно поради простата причина, че крайният срок е утре. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за ползотворното сътрудничество. Очаквам компромисните изменения до 25 октомври, казва оратора. Благодаря за краткото изказване. Госпожа Бюринг е докладчик в Сянка от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на господин Бузой за проектостановището и за това, че вече е отразил някои от нашите предложения. Ще наблегна на три елемента, които все още не са отразени от докладчика. Първо, определено можем да кажем, че блоковата верига не е приложение, а технология, която стои зад няколко нови приложение. Ето защо трябва да регламентираме приложенията, иначе ще ограничим новаторството и създаването на нови приложения. На второ място, възможностите, които разкриват блоковите вериги за енергийния пазар. Когато започне прилагането на тази нова технология, ние ще се доближим до и пълното изграждане на енергийния пазар на ЕС. Блоковата верига може да помогне на енергийния пазар, като предоставя интелигентни автоматични договори между потребителите, които ще получат повече права. И на последно място, революцията, която носи тази нова технология за бизнеса, за заинтересованите страни, за работниците. Трябва да сме ясно с сериозното въздействие на тази технология върху всички отрасли. Тази нова технология може да реши някои деликатни проблеми, като авторски права. Аз ще внеса съответните изменения и очаквам дискусиите на заседанието на се в сянка. Благодаря. Благодаря госпожа Кайли се представлява този път от господин Ника. За социалисти и демократите благодаря. Нила Кайли се извинява, че не може да присъства днес. Ще се опитам, доколкото могат да предам нейното послание. Госпожа Кайли приветства становището на ИТРА за блоковите вериги и международната търговия. Това е работа, която вече започна в ИТРА с резолюцията за блоковата верига, която ще се гласува на първото пленарно през октомври. Предложението на ИНТА отразява духа на нашата работа в ИТРЕ. Ние приветстваме подхода, който се основава на една нормативна уредба, която да насърчава иновациите и се гради върху принципа на неутралност на технологиите на бизнес модела. Ние подчертаваме много важната роля на технологиите, на разпределените регистри, за оптимизиране на международните вериги за доставките. За нас блоковата верига не е просто технология, а инфраструктура. Ефикасната система без потребности изисква оперативна съвместимост, стандартизация на регистрите Ние поставяме акцент върху значението на интелигентните договори за автоматизацията на международната търговия – Призоваваме другите комисии да поручат този потенциал. Ние призоваваме комисията да продължи работата по блоковата верига, за да се бори срещу е, укриването на данъци, прането на пари. Ние подчертаваме своите признания, свързани с киберсигурността и необходимостта от спазването на принципите защита на данните, както е по общия регламент. Ние подчертаваме и перспективите, които носи блоковата верига за малки и средния бизнес, за стартиращи предприятия, по международните вериги на доставките, финтек и решенията за интелигентни плащания могат да подобрят качеството и сигурността на международните търговски операции чрез блоковите вериги. Благодаря, че ми давате възможност да изразя позицията на колегата Кайли. Благодаря. Имате възможност да представите това, което иска да каже госпожа Кайле. А сега комисията, господин, господин Ага Уол от Генерална дирекция Connect. Мисля, че ще е същия колега отново. Благодаря, благодаря на докладчика, ще бъде съвсем кратък. Докладът е много добър. Той се препокрива с нашето мислене, така че ние го приветстваме. Само два аспекта искам да засегна. Европейската комисия смята, че трябва да се признае потенциала на тази технология. Ние тук следваме действията на парламента. Искам да подчертая значението на тази технология – и нейното значение за позицията на Европа в технологичен план. Ние стартирахме обсерваторията за блоковата вирига и съответния форум. Привлякохме държавите членки за участие. Цел на обсерваторията е да се следят инициативите, които се предприемат по линия на някои по-малки платформи, европейски платформи, които ще помогнат да се реализира част от е, потенциала, както бе споменато и тук. И на последно място искам да кажа, че отчитаме направените предложения, да се проучат предложенията, които имат за цел осняване на международната търговия ние ще обсъдим този въпрос с експерти на съответните заседания. Очакваме да видим какво ще е становище на парламента и, както казах, ние сме в готовност да подпомагаме работата на тази комисия. Благодаря за изказването. Заключително изказване. Докладчика по проекта становището, колегата Бушой. Съвсем накратко, господин председател, разбира се, искам да благодаря на госпожа Ерник и колегата Варкаели. за представената позиция, която се доближава до това, което предлагам. Ние вече говорихме, че текста може да се бъде подобрен значително. Трябва да дадем ясен сигнал, че Европейския съюз трябва да е лидер по отношение на новите технологии, трябва да подпомага и да се справя с предизвикателства и опасностите, които крие тази нова технология технологиите на разпределените регистри и блоковата верига по-конкретно. Това е сериозна възможност за европейския бизнес, за развитие и по-голяма конкурентоспособност. Ще изчакам измененията. Ще се опитам да разработя колкото се може повече компромисни изменения. Още веднъж благодаря. 8 октомври 2018, 6 часа вечерта, крайен срок за изменения. След 10 дни, т.е. четвъртък Страсбург, най-вероятно, нещо подобно. Гласувани в ИТРЕ 3 ноември 2018, във водеща комисия ИНТА 20 ноември, гласуване в пленарно декември 2018. И така бъдете готови за 8 октомври. Крайен срок за изменения. Благодаря, колеги. И сега последната точка от заседанието командировка на комисията Итрия в Норвегия. 7-9 май 2018. Информация за резултатите. Госпожа Хена Бирконен е с нас. Но преди това искам да кажа, че списъка на темите е много дълъг. Възобновявам същите на енергия, енергийния пазар, газовите мрежи, бъдещето на газовата промишленост, рафинериите на нефт, ефективност, управление на отпадъците и така нататък. Боже мой, само за три дни в Норвегия успяхте ли да свършите всичко, госпожо? Да, благодаря, господин председател. Всъщност беше само два дена. Програмата беше много натоварена се водеше последните, последния ден, защото три дена малко беше в повече за мен. Съвсем накратко, няма много публика в момента. Вие получихте писмен доклад. Това беше отлично посещение, беше много интересно за нас, членовете на Европейския парламент. В момента се провеждат преговорите за Брексит през последните месеци и Норве... Норвегия е една от страните, не членове на Европейския съюз, но в тясно сътрудничество работи с Европейския парламент и за това за нас беше интересно да видим как те виждат отношенията с Европейския съюз. И енергийния пазар действително е много интересен сектор, защото Норвегия не е член на Европейския съюз, но те прилагат почти а, цялото европейско законодателство по отношение на енергетиката. Те приеха третия енергиен пакет е, има дискусии в парламента, защо Европейския парламент решава всичко и Норвегия просто трябва да приема и да се съгласява, но като цяло Норвегия, ако иска да бъде част от нашия пазар, трябва да прилага нашето законодателство. Освен това, те имат много интересни енергийни стратегии. Е, те използват изцяло възобновяеми енергийни източници, продават петрола и гъста изцяло за нас. Те не използват изкопаеми горива. Ние използваме техните изкопаеми горива и след като всъщност те изразходят запасите си от газ и петрол, то тогава те възнамеряват да ни продадават пространство за съхранение. Това е тяхната стратегия. Е, те използват само в транс, експорта изкопаеми горива, но това е, е но около 25% от автомобилите са, са, са, се движат с електричество, т.е. те е, изцяло стимулират пазар да използва електрон, електрическите автомобили, е, автомобили. Фокусирахме се цяло върху енергийния сектор, но освен това проведохме интересни дискусии по научно-развойната дейност, защото Нор, Норвегия активно участва в нашата нашата програма Хоризонт. И имахме уникална възможност да, да, вземем хеликоптер и да посетим една платформа за която е за газ. И виждаме как те влизат а, с, а, с а, асансьор 3, 300 метра под е, морското равнище. Това също беше много интересно за нас. Научихме много за това как функционира тяхната економика и енергетика по-специално. Много ви благодаря. Благодаря, Хена, за този дебрифинг на сайта може да се чуе вашата реч, така че беше важно да ви чуем и а, да чуем а, малко а, за вашето посещение в Норвегия. Хена Вирконен, ръководител на делегацията, ни даде информация а, за посещението в Норвегия. Следващата среща, 8 октомври, 9 октомври от 9 до 12.30 и след това от 2.30 до 6.30 след обед. И на 8 октомври от 3 до 6.30. Имате ли някакви коментари по-разни? Не виждам такива. И сега преминаваме към следващата точка в нашия дневен ред. Това е срещата на координаторите, така че някои от вас всъщност вече са свободни и нямат отговорност.